Дами и господа, започваме процедурата. After suspension. След прекъсването на заседанието започваме отново. Моля, заемете местата си. An uh, Аз имам няколко съобщения сега за вас. Има писмена декларация. Много моля, заемете местата си.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 за управление на популацията от кучета в Европейския съюз. Тази декларация е подписана от мнозинството на евродепутатите и в съответствие с правил 123 от правилника ще бъде изпратена на подаващите и публикувана в приетите днес текстове. Имената на подписалията деклара... подписалите декларацията ще бъдат изредени в протокола. Давам думата сега на автора на декларацията да се изкаже. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Егли, господин Войчеховски и господин Роеда за всички техни усилия. Благодаря и на всички колеги, които подписаха декларацията защото с тях на помощ ще можем да потърсим и е, решение на проблема с кучетата. Е, Благодаря. Преминаваме сега към гласуване. Първата точка е споразумението между